Okay, welcome everybody. We'll, uh... Добре, uh, продължаваме заседанието си след обедната почивка и сега представям един добър познат на uh, цялата ни комисия, uh, комисаря Алмуня, говорим за конкуренцията. Последния път uh, имахме среща на 22 май и с нетърпение очакваме е, следващата, която вече е планирана за 8 октомври. Но ние ще продължим в обичайния си формат. Ще чуем изказването на комисаря. Членовете на работната група са тук. Е, ще имаме възможност след това да задаваме въпроси и отговори. В работната група по конкуренцията за 2012 Антонин Санчес е председател и останалите са Марк Андрес, Скинър, Софи Индвелд, Ламберт, Епинг и Йорген Клун. Това са членовете на работната група, които ще подготвят тази годишния ни доклад по темата. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател, уважаеми госпожи и господа. Искам още веднъж да благодаря на парламентарната комисия по економическите въпроси и а, нейния председател а, госпожа Болс да представя годишния доклад за конкуренцията за 2011. Нашата днешна среща се провежда в а, критично време за Европейския съюз, в момент, който изисква важни промени, смели решения и политическа амбиция. Резултатите от изборите в Гърция а, в неделя бяха положителна стъпка – и потвърдиха мястото на страната в еврозоната. Друга важна стъпка те първа ни предстои. След 10 дена Европейския съюз ще трябва да вземе важни решения, а, за да укрепи финансово, економически и политически съюз. Мащаба на предизвикателствата в Европа изисква водачество, политическа решителност и стратегическо виждане. В тази връзка се развива и политиката ни в областта на конкуренцията. От както започна кризата през 2008 година, по своя характер нашата работа ни дава възможност да изпитаме непосредствено въздействието на кризата. И доклада, който ви представяме е резултат от този опит. Крайната цел на нашата работа е да създадем възможно най-добрите условия за растеж и създаване на работни места на вътрешния пазар. По-важно от всякога е да разгърнем потенциала на единния пазар, за да намерим а, пътя за преодоляване на кризата и стимулиране на економиката. Сред огромната информация, която е представена в доклада, в новия му формат, който се определя от политиката в тази област, бих искал да очертая три насоки на нашите мащабни действия – финансовите услуги, продоволствието и държавната помощ. Инициативата за модернизация на държавната помощ е, е важна политическа стъпка, която беше представена едва преди няколко седмици. Независимо от това, бих искал да обсъдя с вас още днес. Но ще започна с работата ни на финансовите пазари. Още веднъж, основната ни цел миналата година беше да се поддържа стабилността и да се устои на трудностите. Продължихме да използваме правилата за държавната помощ за преструктуриране на банките, които се нуждаеха от държавна подкрепа, за да запазят финансовата си стабилност, да намалят до минимум разходите за държавните финанси и да гарантират преструктуриране на банките, които да бъдат достатъчно добро състояние да продължат да кредитират фирми и домакинства. Влуши се миналото лято е, състоянието на държавния е, дълг и затова беше въведен временен режим за държавната помощ за 2012 година. Ще въведем постоянен е, режим, когато се стабилизират пазарите, но ще изчакаме нормализиране, за да приемем насоките за финансовите институции. Съгласно конкретните правила, които все още са действащи, ние взехме решение за преструктуриране или ликвидиране на 46 банки и работим по други 25. Близо 4 години вече работим като фактически орган на европейско равнище за управление и продоляване на кризата, като решаваме и структурните проблеми, възникнали още преди кризата в някои финансови институции въпреки добрите ни постижения, сега се нуждаем от а, пълна решителност, за да имаме а, система за а, надзор и преодоляване на кризисни ситуации на европейско равнище. Заедно с схемата за гаранция на а, депозитите, това ще представлява основа за банковия съюз. Така Европейския съюз ще разполага с целият инструментариум, който няма да допусне слабостите на банките да не засягат дънакоплатеца. Но ние работихме в, на финансовите пазари не само а, за укрепване на банките. Имахме и редица антитръстови а, производства. Две от делата се отнасяха до неправилно ценообразуване и ограничения върху разпространението на данни на финансовите пазари. Освен това, през април 2011 година имахме две антитръстови производства на слаповите пазари. Тогава разгледахме сътрудничество между различните инвестиционни банки, които бяха приели стратегии за запазване на рентабилната си извънборсова търговия. В тези а, случаи ставаше дума и за още един важен въпрос – достъп до инфраструктурата на финансовите пазари. Аз вярвам, че е необходима отворена и достъпна инфраструктура, а, която а, ще оказва ефикасни и ефективни финансови услуги на фирмите инвеститорите. Ние отстоявахме а, конкурентните а, позиции на финансовите пазари в нашето решение за Deutsche Börse и Нью-Йоркската фондова борса. Платежните пазари е, са друга активна насока на е, нашите действия. Неодавнашното решение на Европейския съд е, по делото Mastercard потвърди нашата позиция за услугите с кредитни карти и през следващите няколко седмици ще продължим да проучваме и въпроса за виза. Ще търсим регулаторни решения, които ще гарантират правна сигурност на целия бранш. В началото на тази година започнахме разследване на дейността на Европейския съвет за разплащания в отговор на сигналите за риска който носят техните стандарти за оперативна съвместимост за приключване на платежните услуги, които се предлагат от небанкови институции. Настояваме за прозрачни стандарти, което означава, че не можем да приемем процеси на стандартизация, които не допускат външни лица, новатори да навлязат на пазарите. Позволете ми сега да продължа с продоволствените пазари. От гледна точка на конкуренцията, Комисията а, участва а, в а, прегледа а, на някои големи транснационални сливания на европейски всяко равнище. Например, големия захарен търговец Зюд Цюкер, най-големият в Европа, и конкуренцията на италианския пазар. Тъй като голяма част от продоволствените пазари са по-скоро местни или а, национални, а, има успоредна дейност от наша страна и от страна на националните органи. Миналият месец беше публикуван доклад а, съвместно а, с а, компетентните органи на национално а, равнище, в който са отразени резултатите. Между 2004 и 2011 година агенциите или структурите а, за защита на конкуренцията в Европа са разгледали около 1300 а, случая на сливания и 180 антитръстови производства, половината от които картели, главно в преработвателната хранително-вкусовата промишленост, както и на пазарите на дребно в някои страни. Сега бих искал да споделя някои общи идеи за държавната помощ. Декември миналата година одобрихме реформата на услугите от общ економически интерес през март. Беше разгледан и първия случай съгласно новите правила британските пощи, е, когато излезе и решението по него. Така започна общ преглед и модернизация на държавната помощ. Официално беше обявена тази инициатива едва преди месец. Духът на реформата е да помогне на правителствата в Европа а, да укрепват растежа в момент, когато те трябва да се насочат и към консолидиране на бюджетите. За целта режимът ще а, започне от реформа, която ще насърчи държавна помощ, насочена към преодоляване на слабости, без обаче да се пилеят средства на дънакоплаците, като се предлагат по-добри пазарни альтернативи. Добрата помощ, както я наричаме в кавички, означава екосообразна а, помощ, а, която насърчава научните а, изследвания, развойната дейност и стимулира развитието на а, цифровата економика, като а, стимулира бенефициентите. Не можем повече да си позволим така наречената лоша помощ, която а, е, спасява, но не помага по-нататъчното развитие. Духът на реформата ще се конкретизира а, е, в а, е, секторни насоки, във всички области, включително регионалната помощ, помощ за научно-изследователска, развойна и новаторска дейност, както и помощ за опазване на околната среда. Общо около две трети от размера на одобрените от нас държавни помощи. Ще бъде изчистен режима чрез промени в процедурите – съгласно съответния регламент, както и регламента за груповото освобождаване и, ако е необходимо, регламента за минималните изисквания. В този контекст винаги съм готов да ви информирам редовно за решенията, които ще приемаме по тази стратегическа инициатива – и е, смятам, че тази година ще имаме възможност на парламента и на съвета да представим всички е, промени е, в регламента за мерките за изпълнение и останалите нормативни документи, особено секторните насоки за работа, за рисковия капитал, за опазването на околната среда, за научно-изследователската, развойната и новаторската дейност и останалите теми, които представляват интерес за вас. Благодаря. Uh, do... Благодаря. Това, което ви предлагам е да се обърнем към работните, работната група, тези, които подготвят инициативния доклад. Така че ще дам думата на тези, които бяха в работната група. Благодаря, госпожо председател. Като докладчик по бъдещия доклад за конкуренцията, благодаря на комисара Алмуния за възможността да разговаряме на тази тема и да представиме нашите идеи като работна група. А, този, този доклад на, на практика отразява всички въпроси, които ние му зададахме в качеството си на работна група. Три са основните компонента. Първо, отговорите на кризата, в, с която се сблъскваме. Второ, как политиката за конкуренция може да ни помогне да се измъкнем от кризата и същевременно да изпълним целите на стратегията за 2020 година за заетост и растеж. И трето, какви ще бъдат основните насоки на сътрудничеството между парламента и съвета. Ние бихме искали да знаем също какво от препоръките на парламента ще залегне в бъдещите документи. Сега искам да се спра на основното. Според мен е начина да се излезе от кризата. Конкуренцията и нашата конкурентоспособност може да ни позволи да се справиме с последиците от кризата, ако тази конкуренция обаче е лоялна. Затова трябва да се реактивират отделните програми за рекапитализиране. И, господин комисар, в тази връзка бих искал да ви задам три въпроса. Първия. Правилата, сега действащите правила, ще продължат ли да действат или смятате, че е необходимо да се създават нови правила? Второ. Дали държавите членки или финансовите институции трябва да рекапитализират банковия сектор. И трето, ако финансовите институции го правят, то какво ще направите за потребителите и за гарантиране на техните права? Благодаря, господин Санчес, каза комисар Алмуния. Благодаря ви за работата, която вършите в рамките на работната група. Вие ще бъдете и основния докладчик на годишния доклад за конкуренцията. Ще се опитам да отговоря конкретно на вашите конкретни въпроси. Правилата, които ще се прилагат в близко бъдеще, са и правилата, които се прилагат и в момента, т.е. правилата, прияти през 2010 и 2011 година, като, разбира се, те се приспособяват, адаптират към а, динамичното развитие на нещата. Но на практика това са а, правилата, които приехме след а, в момента, в който установихме последиците от кризата, рекапитализиране, отделяне на токсичните активи, и а, оздравяване на целостния бан, банков сектор. В момента сме готови да приемеме и нови правила, но очакваме между... за това да се стабилизират а, пазарите. За, за, за съжаление имаме видимост в, за срок не повече от един месец, така че би било неуместно да се въвеждат нови правила в момента, докато няма по-голяма видимост. Що се отнася до държавните помощи, те а, могат да бъдат от национални фондове, европейски фондове или чрез новите европейски механизми за, за подпомагане. Или, примерно, помощ, която една банка ще предостави на друга банка. Тоест, самите инструменти не се променят, променя се контрола, но политиката в тази област не се променя. колкото до моралните рискове, естествено винаги има морален риск, тъй като става дума за публични средства и на практика подпомагаме едни предприятия в ущърпи за сметка на други. Така че трябва да направим всичко възможно, за да намалиме моралния риск, без да можем да го премахнем изцяло. Но това е цената, която трябва да платим за финансовата стабилност и да избегнем по този начин системните рискове. как да направим това, като обясняваме чрез дискусии и насърчаваме онези економически модели, които да насърчават растежа. Казах, дискусията, дебата трябва да е много ясен, много отворен с различните публични инстанции, включително и а, различните заинтересовани а, страни. Трето, като се а, е, премахнат вси, всички а, пред, предпоставки, които биха изкривили конкуренцията. Защото дори подпомаганите предприятия трябва да, да действат в конкурентна среда. Следващия. Herzlichen Glückwunsch zum neuen. Благодаря, госпожо председател. Господин заместник председател, искам да ви благодаря за този нов доклад за конкуренцията за 2011. Мисля, че докладчика правилно посочи, че може да сме много доволни от доклада, но все още има някои резерви от страна на парламента по някои неясни теми. Докладът бе прият с голямо мнозинство. Ние не обсъждаме доклада днес, но все пак може да обсъдим тези неизяснени въпроси, заради които и приветствам възможността за дискусия с вас днес. На първо място, питам се, комисията смята ли да адаптира регламента от 2011 година и да го приведе в съответствие с действащото законодателство? Този вариант заслужава голямо внимание. На второ място искам да ви поздравя, че изпълнихте обещанието си от 2009 година по време на вашето изслушване. Това е във връзка с малките и средни предприятия. и евентуалното им картелиране на пазара, което трябва да доведе до санкции. Това е факт от скоро, за което искам да ви благодаря, че изпълнихте обещанието си. Факта, че насочвате погледа си към малки и средния бизнес е много добър знак. На трето място искам да ви попитам в комисията до каква степен обсъждате санкциите и определенето на тяхния размер. т.е. дали те са по-скоро компенсационни плащания, доброволни плащания в рамките на картел. И на последно място, бенефициентите на държавна помощ. Трябва ли да има някакви правила, за да се избегнат злоупотреби с получената помощ? Благодаря. Благодаря ви, господин Шваб, за изказването. Ще взема отношение по двата повдигнати от вас въпроса. На първо място санкциите или глобите. Въпросът бе обсъден в тази комисия, а също и заедно с господин Шваб сме го обсъждали по редица поводи. Относно това, което казахте за малки и средния бизнес, мисля, че това показва, че всичко може да бъде постигнато с сегашната уредба. Вие сте законодателен орган и обичате да извършите нормотворческа дейност. Аз също обичах да правя това, когато бях евродепутат. Но човек трябва внимателно да си определя приоритетите, които да проистичат от потребностите. Целите, които преследваме с нашата политика за глобите спрямо картелите – могат, може да бъде изпълнени с действащата уредба. За 6 месеца, ако има промяна, и аз мога да се променя мнението, ако настъпи някакво събитие, но иначе до тогава мисля, че глобите изпълняват своята цел. Действащото законодателство е достатъчно за постигането на целите. По другия въпрос, От 2010 година има няколко споразумения за уреждане с картели при антитръстово производство. През 2011, ако правилно се спомня, има 4 такива спогодби. Очевидно процедурата е съкратена. 10% от глобите се поемат от дружества, които са съгласили да участват в процедурата. Може да се позовава член, на член 9. Това става с IBM, също и с Standard и Poor's, както казах в началото на изказването си. Ако дружеството приеме да преговаря и да поеме ангажименти, можем да съкратим процедурата въз основа на член 9. Ако страните по антитръстово производство са готови да разглеждат альтернативни варианти, това може да стане. Ако няма споразумение, това може да означава, че няма да доведем до край. Ако има споразумение, може да не доведем до край проучването. Аз давам думата на членовете първо на работната група, след това на останалите заявили желание. Предполагам, че членовете на работната група искат да вземат думата. Първо е Гюнер, след това Софи, след това Филип, Доркиян и Йорген. След това в списъка вече имам Рама Тремоза, Кейс Суинбърн, Скиклуна, Роди Краца, аз и още един колега, Йорга Феор. Ако има и други желаящи, ще ги запиша в списъка. Гюнер. Благодаря. Благодаря за представянето на доклада за конкуренцията, господин комисар. По отношение на държавната помощ, според мен трябва да се отчете факта, че тя носи големи разходи за държавите членки. Във времена, в когато трябва да сме много внимателни с финансите, трябва да внимаваме и с държавната помощ и този нейн аспект. Според мен ще е хубаво да има някакви последващи данни относно държавната помощ в различните сектори. Какво е станало? Не само в барковия сектор, не в останалите. Дали са изпълнени целите? Понякога говорим за оценка на въздействието преди дадена мярка. Хубаво да се извършва последваща оценка, да се види дали са изпълнени целите, тъй като съществуват различни проблеми. По отношение на услугите от общ економически интерес, хубаво би било да чуем от комисията какво можем да направим, за да сме сигурни, че когато имаме държавни субсидии на различни услуги от общ економически интерес, се подкрепят крайните потребители, а не дружествата. Защото в сферите, където имаме услуги от общ економически интерес, е важно да има плурализъм, конкуренция, развой. Целта не е да се подпомагат отделни стопански субекти, а гражданите. Искам да чуя от вас, има ли възможност за допълнителни мерки в това отношение. Най-малкото, защото този тип услуги Вземат голяма част от сектора на услугите, който се нуждае от повече конкуренция. Относно други въпроси, на които искам да се спра, може би един от тях е най-важния и понякога той се изплъзва от кръгозора ни, а именно на ниво държави членки има различни бариери за влизане на нови дружества в държавите членки. Виждаме, че има различни класации. Световната банка си има своя класация, къде е най-доброто място за започване на дейност. Пречките пред навлизането на пазара са много важен елемент, на който се дължи и липсата на растеж, недостатъчната иновация и работни места. Хубаво е да чуя от вас какво можем да направим, за да подсилим и този аспект на политиката в областта на конкуренцията. Благодаря. Благодаря много, господин Холмарк. Последващите действия спрямо а, държавната а, помощ трябва да бъдат разгледани от а, позицията на плюсовете и минусите на тази подкрепа. Разбира се, ограничени са средствата ни, но както и в първоначалното си изказване казах, целта на реформата ни в тази област е по-оптимално преразпределение на тези средства, така че а, да обърнем особено внимание в предварителния си анализ на а, аспектите, които изкривяват економическото развитие и след това да извършваме последващ контрол. В момента наблюдаваме държавната помощ, която е, е била разрешена през предходните години. За съжаление, трябва да ви кажа, че макар и на окончателни, резултатите разкриват потенциално относителен дял на проблемни случаи, като казвам проблем, проблемни, имам предвид а, колективни изключения, национални схеми, е около 40%. И ние призоваваме държавите членки и те също да проявят отговорност в разработването на схеми, с които се субсидират предприятия и в етапа на наблюдение на изпълнението на мерките за субсидиране. Мисля, че отговорността ни е споделена. Организирането на държавната помощ е, е изключително правомощие на комисията, но е, проследяването на изпълнението на решението е съвместна отговорност. Ние не можем да изпълняваме всички задачи за задълбочено проследяване на мерките за е, изпълнение. А за услугите от е, общ економически интерес трябва да кажа, че края на миналата година едва беше е, прията нормативната уредба, не защото предложих тази рамка на колегите в комисията, а защото смятам, че решително се подобри рамката в сравнение с 2005 година, примерно, когато започнаха промените. Един от елементите на новата рамка е засиленото внимание, което обръщаме на економическата ефективност, която може да се постигне при услугите от общ интерес понеже е, предприятията, които предоставят такива услуги, получават е, средства, за да се гарантира осигуряването на услуги от е, общ економически интерес за гражданите. Адекватна е компенсацията за тези предприятия, но ползата е за крайните потребители, за гражданите. Вие задавате много важен въпрос отговорът на който би бил непълен, ако не спомена и а, премахването на а, бариерите за а, навлизане на пазара, имам предвид не само картелите и контрола върху държавната помощ, но и решенията относно сливанията, най-вече при антитръстовите производства срещу конкретни търговски дружества на пазара. Тази практика е повсеместна. Ние трябва да обърнем най-вече внимание на мрежовите отрасли, в които бившите държавни монополи все още присъстват, не са забравили старите си привички а трябва да се работи и в нови насоки, като например патентите, информационните и комуникационните технологии. Всичко това създава възможност за злоупотреба с господстващо положение и налага мерки за защита на конкуренцията, които не задушават новаторството. Това са общите ми бележки в отговор на вашия въпрос – Разбира се, можем да посветим цяла среща само на този въпрос и много ви благодаря, че ми го зададохте, защото е много важно да се създадат условия за растеж, да се развива вътрешния пазар, като по такъв начин самият пазар ще може да отговори на всички очаквания които възлагаме на започналата преди повече от година нова европейска инициатива. Благодаря. Софи, заповядай. Yes, thank you, Chair, and thank you, Commissioner. I have, um... Благодаря, благодаря, госпожо председател, благодаря, господин комисар. Имам три въпроса. Първо, исках да ви питам нещо за държавната помощ, но после чух вашите разсъждения. Надявам се, не съм ви разбрала правилно, защото чух, че 40% от държавната помощ е проблематична. Дано не съм ви разбрала правилно, но ви моля да поясните. Второ, знаем, че наскоро излезе съдебното решение за MasterCard. Неколкократно питахме Европейската комисия дали ще регламентира картовите услуги, какви ще бъдат следващите стъпки дали а, комисията сега вече ще а, се заеме с регулаторна дейност или го отлага за в бъдеще. И най-сетне, поредния годишен доклад за конкуренцията а, призовава за по-нататъчни изследвания за а, рекламите онлайн, за търсачките. Имаше а, една проверка на Google, много а, сходна с тези а, отраслови проверки, за които ние също настояваме. Твърде скромни ми се а, виждат а, целите, които си поставя комисията, макар и а, само бегло да сме се запознали с документа. Не зная дали една такава конкретна проверка може да бъде отъждествена с преглед на състоянието на бранша като цяло и като имаме предвид колко, за колко много пари става дума, как конкуренцията наистина е големият залог, мисля, че по-активна трябва да е политиката. Вече не е отделна ниша този пазар, а той е грамаден по мащаби. Има субекти с господстващо положение и ми се струва, че трябва да се работи по-нашироко, без да се изчакват а, конкретни дела и производства по жалби. Добре? Благодаря. По първия ви въпрос. 40% от разгледаните случаи, казах, а не от а, средствата отпуснати във формата на държавна помощ. 40% от случаите на отпускане на държавна помощ или на групови, колективни изключения изглеждат проблемни. Ето защо инициативата ни за модернизация набляга на този момент. По втория ви въпрос, не знам дали прочетох точно този параграф от е, подготвеното ми предварително е, слово, но ми се струва, че е, за картовите услуги, особено при многостранния обмен, си заслужава да се помисли за допълнителни мерки. В Съединените щати беше прият закон в тази област неодавна. Ние разглеждаме таксите, е, които събират MasterCard и Visa от гледна точка на антитръстовото законодателство. И е, все пак ресорният комисар в тази област е Мишел Бърние. С него взаимодействаме, обсъждаме въпроса а, е, с, с вас, с дирекциите, които са на подчинение на Мишел Бърние Искаме много задълбочено да обсъдим въпроса преди да се подават жалби в съда и да се чака незнайно до кога да се вземе решение. Кой знае кога ще приключи производството срещу виза. Сега имаме решението за MasterCard. Целият сектор на плащанията в реално време по е, интернет, картовите услуги са тема, по която излязохме с зелена книга. Тя беше предложена за обществено обсъждане. Сега обобщаваме отзивите и изразените становища. Аз сам не мога да приема решение. И най-сетне търсачките, за които питате. Google си е сектор сам по себе си и ние работим по случая, който беше предизвикан от едно а, писмо, отправено до мен и до а, колегите на основание член 9 за а, обичайно антитръстово производство. Нашето възражение, което представихме пред Google, беше, че почти всички останали субекти, които представляват търсачки, са потенциални жертви на нарушения от страна на Google. Не сме се отказали да работим. Не за пръв път заявявам публично, че не сме започнали официално разследване. До този етап не сме стигнали и не знам дали ще се наложи да стигнем. Но, например, някои аспекти, на, е, които се позовават и жалби срещу Android. Android е, знаете, оперативна система на е, Google – бяха поставени на вниманието на моите служби. Склонен съм да вярвам, че тук въпрос е много широк. Обхваща повече от един сектор. Благодаря, Селин. Thank you, Chair. Uh, welcome, Mr. Commissioner. You prefer French or English? Благодаря, господин комисар. На френски или на английски да ви задам въпрос? Както искате, казва комисар. Както искате. Хайде тогава да говорим френски. Сега, две, три, три са проблемите, които искам да повдигна. Малко като стара развалена плоча ще ви прозвуча, но едва ли ще, приз, ще признаете публично, но доколкото раз, разбирам, просто като че ли са извили ръцете на генерална дирекция а, реструктуриране. Как, я кажете, много ми моля, какви са полуките, които сте извлекли, сега няма да ви, няма да искам да говорите по конкретните случаи, но какви са полуките от миналото и, и а, ще ви накарат ли да предприемете по-строги смерки за а, структурните реформи на банките? Нека не забравяме, че много от институциите се превърнаха в а, почти мъртви структури. Сега не можем да оставим всичките структури да се разпаднат и, и да, из, да изчезнат. Но нека не забравяме, че в днешния свят и последните години доста структури преживяват само поради държавни помощи. Така че на практика има изкривяване на пазарите, изкривяване на данъчната конкурентоспособност. Разглеждали ли сте нещата по-отблизо? Смятате ли, че някои фискални а, практики наистина са нечестни, не, не, не, не, нечестни, изкривени? В кои страни, ако можете въобще да го кажете? И неодавна се спомена за манипулиране в един е, конкретен случай. Ще ми кажете ли нещо за това? Банките и, и кон, публичния контрол над банките. Не знам, може би не сте бил в залата в момента, в който а, се изказах по този въпрос но е, служиме си с държавните помощи, т.е. контрола на държавните помощи а, е, ни служат е, като инструмент за разрешаване известни проблеми на банковия сектор. Но а, имаме и допълнителни а, пред, предложения за които върват в посока към създаване на банков съюз. Защото не забравяйте, че само преди няколко месеца министрите на финансите не искаха и да чуят подобно нещо, а сега като че вървим по този, по този път, поне в този дух. Сега, трябва да използваме инструментите, с които разполагаме. Разбира се, те имат а, свое ограничение, те са. Те не ма са всемогъщи. Първата резолюция беше приета през феврари 2010 година, в момента в който бях назначен за комисар. Тогава имахме имаше известни, известни трудности с изпълнението на бюджета. След това обаче проблемите с държавния дълг създадаха допълнителни проблеми и в момента разглеждаме възможността за продажба на част от Дексия Люксембург на трета страна в в момента има и план за реструктуриране на Белфиус. Това е новото име, което, което се нарича всъщност Дексия. Става, става дума за реструктуриране на цялата структура. До сега имаше и заинтересованост от Франция, тъй като френските акционери а, държаха част от а, Дексия. Сега с а, промяната на правителството във Франция има едно по-конструктивно и по-положително развитие на нещата. Люксембург остава а, мажоритарния ак- акционер. Но трябва да видим по какъв начин а, ще се реши проблема с а, френските дялове. Но вие, парламента и съвета в в момента, в който приемете директивата за резолюциите, то тогава аз бих бил по-спокоен, не само в качеството си на комисар, а и като гражданин, защото са ни необходими тези резолюции за контрол над банковия сектор. Що се отнася до останалите ви въпроси? Най- най- най-трудното решение и най-трудният план беше плана за Декси. За другите много решения бяха взети и в повечето случаи решенията се прилагат успешно. На практика решенията се прилагат а, такива, каквито са И Целта е просто да се намери лекарство или медикамент, който да замести друг, решение, което да замести друго. Въпрос, въпросът е просто да и да работиме върху цялата банкова система. Дори в, в, моята в моята страна, в Испания, ще бъде е, прилага на програмата, която беше приета преди 2-3 дни и която трябва да бъде оформена. И се надявам, че в моята страна тази програма ще почне да се изпълнява от А до Я след няколко дни. Разбира се, имаме и случаи, където приложението на плановете е по-трудно, като в Бавария, проблема с Ландесбанк, защото не можахме да постигнем окончателно решение по преструктурирането на но като цяло работиме в тясно сътрудничество и добро сътрудничество с страните, в които банковите институции все още се нуждаят от преструктуриране. Казах, че договора предоставя, фиксира известни ограничения, ограничения свързани с отпускането на държавните помощи. Там са, там са, там са описани нали, начина по който можем да тълкуваме изкривяванията на, на конкуренцията, но неодавна обсъждах тези проблеми с правителството на Марио Монти. Предвиждаме един подход, който ще даде възможност да се разрешат проблеми, отраслови проблеми в, в, в Италия. А колкото по случая Либор, продължаваме да работиме по този случай, но за съжаление не мога да ви кажа нищо повече. Следващият. Благодаря. Имам въпрос свързан с политиката за конкуренцията и банковия сектор. През 2010 бях докладчик за политиката за конкуренция и тогава по този повод ви зададох въпрос, свързан с помагането на ликвидността, която получават испанските регионални банки от Европейска централна банка. Те бяха в криза заради финансовата криза, изпукването на балона на недвижимите имущества и те получиха помощ от ЕЦБ. Вие тогава съвсем нахочиво казахте, че това не е въпрос, който се урежда от политиката за конкуренция, а от паричната политика. Но когато държав... банките получават държавна помощ, това вече касае конкуренцията и те трябва да изпълняват всякакви тип изисквания. Историята продължава. Знаете, Карас, ноторно известния случай, няколко Карас, които имаха проблеми с ляка в Банкия – ако имаме няколко проблемни карас, много наивно е да се смята, че банкия няма да е проблем. Банкия също се оказа прекалено голяма, за да банкротира. Аз следях развоя на събитията и си мислех за въпроса, който ви зададох преди две години. Сега, заради проблемите с Карас и Кара и Банкия, се стига до разходи за 100 милиарда евро. Испанският министр казва, че е победа, ама аз не виждам къде е победата. Тъй като средствата може да не се окажат решение. И като гледам това, което направите с пестовните каси и банки, смятате ли, че сте прилагали правилната политика за конкуренцията? Смятате ли, че трябваше да бъдете по-дейни, за да предотвратите бедствието, пред което сме изправени сега? Благодаря. Не трябва да смесваме две напълно различни неща. От една страна паричната политика, която се определя от ЕЦБ във Франкфурт. Това е парична политика, както вие казахте. И от друга страна публичната помощ, публичните ресурси, държавните средства, които се дават за спасяване и преструктуриране на финансови институции, било то спестовни каси в е, Испания, няма значение какъв тип институция, в коя държава членка проблемите с Банкия. Това е нещо, което ми е при сърце, тъй е като от моята страна въобще не са свързани с дейността на ЕЦБ, а с една инжекция публична помощ, която доведе до конверсия на хибридния капитал в акции – 4,4 милиарда евро, мисля, че бе цифрата. А сега в рамките на новото споразумение, което бе прието от еврогрупата, то те първо ще бъде трансформирано в меморандум за разбирателство през следните дни или седмици. Да кажем, че според информацията в пресата, Банкия ще се нуждае от голяма публична помощ, и на този етап, както с първите 4,4 милиарда евро, тази инжекция публични средства ще бъде пряко контролирана от комисията, гледна точка на разпоредбите за държавна помощ. Но моля ви да не бъркате паричната политика на ЕЦБ с инжекциите, публични средства, капиталови инжекции, средства за предотвратяване на токсични активи и така нататък. Това са две различни неща. Йорген. Благодаря. Исках да ви обърна внимание на друг аспект на конкуренцията. Вие споменахте за него в доклада, а именно конкуренцията в сферата на хранителните продукти. Знаем, че този тип конкуренция е важна, цените на хранителните продукти трябва да са достъпни но вие не разгледахте един деликатен аспект във вашия доклад, а именно млекопроизводството. Много често в мой избирателен регион с мен се свързват млекопроизводители, които имат проблеми с конкуренцията в сектора. Особено малките ферми, те са жертви на политиката за конкуренцията, защото нямат достатъчно власт да водят преговори. Те не могат да прокарват своята позиция на пазара, не могат да си осигурят прехрана, издръжка. И ето защо просто разчитат на европейския бюджет, преки помощи. Вие казахте, че има предложение за оголемяване на производствените мощества. Но от екологична гледна точка това не е добре. И се питам, как смятате да постъпите по въпроса? Много често с мен се свързват засегнати производители – и ми казва, че се опитват да сформират групи производители, за да имат повече власт при преговорите и да си осигурят по-добри цени. Проблемът е, че при такъв тип сдружаване се нарушава правото, законодателството в сферата на конкуренцията. И се питам, какви са предложенията на комисията, за да се реши дългосрочно този проблем? Какви са вашите предложения за да се намери един изчистен от правна гледна точка вариант за решаване на проблемите в сектора. Благодаря. В доклада за сектора на продоволствието, хранителните продукти, който е изготвен от основа на дейностите, които изпълняват националните органи защита на конкуренцията по силата на договорите, можем да видим, че са взети няколко решения вече. Много органи са установили нарушаване на член 101-102 от договора. В своето мнозинство нарушенията, които се разкриват, и се наказват от националните органи за защита на конкуренцията, не са свързани с фермерите и с първичното производство, а с последващите етапи от хранителната верига. Тоест, след като земеделската продукция се изкупи от изкупвач и така нататък. Независимо дали става въпрос за мляко или за месо. При продажбите на дребно, в мнозинството от случаите, нарушенията стават на по-късни етапи в хранителната верига, а не на етап ферма. И така, аз не съм експерт в сектора на продоволствието, но според мен всичко това означава следното. Че има напрежение в цените на хранителните продукти и обикновено то се дължи на аспекти, които не са свързани с липсата на конкуренция или с злоупотребата на пазарно положение, господстващо положение на пазара. Обикновено те проистичат от области, които нямат връзка с конкуренцията. И на трето място, анализът на тези решения сочи, че земеделските производители се възползват от активната дейност на органите към другите етапи или стъпки от хранителната верига. Мисля, че една силна политика в областта на конкуренцията е в интерес и на земеделските производители. За тях не е хубаво да се преустанови политиката за конкуренция в сектора. Това е ясно заключение, което човек може да си извлече не от това, което върши комисията, а от това, което вършат 27 комисии за на конкуренцията в държавите членки. Комисията не върши кой знае каква работа, защото на практика почти всички случаи, в които са констатирани нарушения на политиката за конкуренция, стъпки се предприемат от националните органи за на конкуренцията. В някои случаи, като сливания, вливания, в сектора на продоволствията. И ние сме се задействали. Но по принцип нашата дейност е да следим какво вършат 27 комисии за защита на конкуренцията в държавите членки. С това приключвахме с изказването на колегите от работната група. Имаме още 10-11 желаящи за думата. Затова сега ще ви караме на по три изказвания. Моля въпросите да не са прекалено дълги и сложни. Първите три са. Много ви благодаря, госпожо председател. Добър ден, господин Алмуня. Имам въпрос за национализацията на банкия. държавата по такъв начин стана и мажоритарен собственик на националния превозвач Иберия. Така Испания стана единствената европейска страна, в която имаме 100% държавна собственост на управлението на летищата. Това генерира печалби, но пък поражда конфликт на интереси от европейска гледна точка. На второ място, господин Рахой обяви предвидените мерки, но дали това е, е смяна на курса? Благодаря. Не, не, напомням ви, че по трима сега вече ще ги групирам, иначе ще стане много дълго. Затова сега давам думата на Кейт и после на още един. Благодаря. Приветствам а, вашите коментари и годишния доклад. Вашия екип а, е много добре запознат какъв е пейзажа а, на пазара на финансови инструменти преди и след сключването на сделките и особено когато има сливания, вие правите е, и е, изследвания е, на пазара и евентуалните нарушения. В рамките на МИФИТ и МИФИР, членове 28-30, става дума за засилване на конкурентоспособността общо на всички финансови продукти. Защо са необходими изисквания за достъп, безпрепятствен и преди и след сключването на сделките. Доколко това е важно за единния пазар? Може би знаете, че парламентарната комисия внесе редица предложения за заличаване на предложените от комисия текстове за достъпа. Благодаря. И сега Иван. Благодаря много, господин комисар. Моят въпрос се отнася до бъдещето. За периода 2014-2020 година, колко активно вие и вашите служби предвиждате да предприемате мерки, които ще попречат на изкривяването на конкуренцията. Например, схемите, които обсъждаме в сълскостопанската и продоволствената политика на някои държави членки – В някои случаи възприятата политика ще превърне изкривяването от временно явление в постоянна характеристика на пазарите. Има преки субсидии за земеделските стопани. За тях се предвижда още един преходен период и така срокът ще възлезе общо на 20 години. Какво е вашето становище и как можем да избегнем неблагоприятни последици, които ще изкривят пазара? Благодаря. Да, ще започна подред. Доколкото ми е известно, не е взето официално решение – особено за бъдещо участие в собствеността на банкия. Първо трябва плана за преструктуриране да бъде готов и тогава вече можем да сме по-конкретни. Ставаше дума за приватизация на системата на националните летища – ще видим какво ще се получи на практика. Има доста висящи производства срещу летишни власти на местно и регионално равнище. Не са приключили производствата, в които участват местни и регионални летища. Не само министър-председателя на Испания се изказва по този въпрос. Вие цитирахте него. Но и председателя на Европейската комисия взел отношение. Тук е, източниците ми са съвършенно точни. През изминалите седмици бяха проведени разговори в Еврогрупата за спасяване на редица испански банки – Очакваме да се направи възможното но Европейската комисия няма право на инициатива по всички тези въпроси. И сега по МИФИТ и МИФИР искам да кажа няколко думи. С оговорката, че не аз отговарям за Селското стопанство, рибарството, това са изключения. Комисарят Чолуш и комисарят Даманаки съответно са поели тези а, е, сектори и не бих могъл да отговоря по въпроси, които не са в моята компетентност, но моето е, становище за безпрепятствения достъп до клиринга, извършван от централните контрагенти. Изцяло подкрепям предложението на комисията. Аз зная, че вече вие и съвета ще разисквате този въпрос и ще приемете своите решения, но ние напълно зачет, зачитаме принципа на недопускане на дискриминация на местата на извършване на търговия и е, безпрепятствен достъп до централните контрагенти и а, необходимите структури и данни. Ето това беше и основата на а, нашото решение по а, делото на Deutsche Борсе, Нью-Йоркска фондова борса. Така се спазва принципа за недопускане на дискриминация и открит достъп това са разумни принципи, но аз не мога да ви налагам решения. Благодаря следващите трима оратори. Сега ще зададат своите въпроси. Заповядайте подред. Суркомисарио Алмуния. Благодаря. Господин комисар, Гражданите уважават вашата работа, те разбират, че принципа на конкурентоспособност е принцип, който работи в, за тях, в затърждаване и защита на техните интереси. Те също така смятат, че наистина банките, които спазват правилата, трябва да бъдат рекапитализирани, но не и другите. Но това, което не могат да разберат е че малка национал, малко национално предприятие а, в областта на въздухоплаването е, е от основно стратегическо значение. Обикновено това предприятие получава държавни помощи. И не разбират защо подобно предприятие не може да се преструктурира в, а, по нормален път. Благодаря, госпожо председател. Искам да кажете, да ни нали, кажете какво мислите за независимите органи за конкуренция в отделните държави членки. Те наистина ли са независими или по някакъв начин са подчинени на властта и има натиск на тях? Второ, в страните, в които са бюджетния дефицит трябва да бъде намален постепенно. В тези страни имате ли проблеми с конкурентоспособността, като например в Гърция в момента? Защото знаете, че в такива моменти са изваредно трудни, както за цялото общество, така и за пазарите. Предприемате ли някакви специфични мерки или не? И Третият изказваш се. Господин комисар, госпожо председател, първо бих искал да ви благодаря, че сте тук сред нас и се радвам, че имам възможността да ви задам два въпроса. Днес изслушахме един много задълбочен анализ на пазара на кредитния рейтинг. Вие казвате, че има ам, изкривявания на този пазар. Можете ли, можете ли да ни обясните какви са точно проблемите и какви са изкривяванията на пазарите за кредитен рейтинг? Трябва ли да им да се прилага принципа на ротация. По-уместно би, ли, би било прилагането на този принцип. От друга страна, от институционна и законодателна гледна точка, конкуренцията не трябва ли да бъде разглеждана по-скоро по отрасли, т.е. да се предприемат специфични мерки при приспособени и отговарящи на проблемите на дадените отрасли. И третия ми въпрос е за въздухоплаването а, и а, проблемите на някои а, авиационни компании. Има ли проблеми врещу Бръсел Серлайн и ТАП, португалската авиационна компания, и какви са те? И бих и има ли е, проблеми с конкуренцията въобще в целият сектор на гражданското въз, въздухоплаване? Комисарът, на първия ви въпрос не разбрах точно за какво а, говорите. Дали е, цитирате конкретен случай? А, е, ако да, да. Може ви да, да зададете въпроса или да поясните какво точно имахте предвид. Колкото до въпросите, свързани с националните конкур... органи за, конкурен... за конкуренция, ние не разполагаме с е, възможности и инструменти да повлияеме на тези органи. Те трябва да прилагат член първи, алинея първа от е, договора. Ние имаме добро сътрудничество в рамките на Европейската мрежа за конкуренция. И когато има проблеми, Съда на европейските общности взема решение и постановява дали даден национален орган изпълнява съответните си задължения а, уместно или неуместно. Е, някои наистина са абсолютно независими, други са по-малко независими спрямо а, националните власти, но важното е какви са резултатите, каква дали те прилагат общите правила, които трябва да прилагаме и дали е, си сътрудничат с нас, когато имаме проблеми с отделни предприятия в отделни случаи. А, понякога се питам дали не трябва да а, прилага, прилагаме по-скоро специфичните правила в рамките на европейския семестър за по-доброто функциониране на, на тези органи. В един отделен случай специфичен случай имахме такива такива, такива препоръки и същото въжи за Гърция, Португалия и Ирландия. Ние сработихме препоръки, насоки за националните органи и се използва, използваме е, инструментариума, с който разполагаме, за да помогнем на тези национални органи да действат по-рационално или целесообразно. Колкото до конкуренцията на пазарите на кредитния рейтинг, е, естествено, че нещата могат да се подобрат, но струва ми се, че за за да има по по-добра конкуренция между агенциите за кредитен рейтинг. Това ще стане. Това сто... кон- кон- конкуренцията е добра до сега. Не сме получавали жалби, не сме получавали искания за служебни проверки. та аз мисля, че конкуренцията просто тря... ще е, спечели от е, правилата, от прилагането на правилата. Вие споменахте е, после въвеждането на ротационния принцип е, и колкото до отрасъл въздухоплаване. Ние работим по правила за коучеринг, специално за, а, между Brussels Airlines и ТАП. Около 70%, ако не се лъжа, от полетите вътре в Европейския съюз се, се извършват от една единствена авиокомпания 70%. Но от гледна точка на конкуренцията трябва да видим дали има злоупотреба с доми... доминираща позиция и второ дали има някакви препятствия за другите да а, се включат в а, тази система. По принцип, доколкото разбирам, няма, няма някакви пречки, просто никой не иска да поеме тези маршрути. А, нали трябваше да поясните вашия въпрос? Просто а, гражданите казват, че в крайна сметка се отпускат а, милиони и милиарди на, на банките но а, те просто искат да видят какво ще стане, по какъв начин ще сте ще се преструктурим. Сега, не, със съжаление не разполагаме с целия инструментариум, защото и националните власти на... също имат свой свой собствен инструментариум. И ако а, те ни представят, да речем, някакъв план, който противоречи на нашите виждания за преструктуриране или за държавни помощи, ние трябва да продължиме просто преговорите. Ние не можем да им наложиме нашите виждания. Ние очакваме просто допълнителна информация и за да постигнем споразумение, както в конкретния случай, който вие имате предвид. Сега. В в банките играят толкова важна роля в финансовият сектор, финансовият отрасъл, че а, просто а, не можем да, да, да, да се да, сектора не може да функционира без тях. Така че затова е важно да има подкрепа, да има споделяне на риска и да се и самата конкуренция да не бъде изкривена и да бъде лоялна. И сега последните трима. Е, е. Благодаря, господин комисар. Имам да уточняващ въпрос свързан с това, което казахте за картелите. Колегата Круто вече засегна този въпрос. Ако правилно ви разбрах, има картели в сферата на хранителните продукти някъде по хранителната верига. Тази сутрин всъщност имаше демонстрация срещу храните, цените на хранителните продукти – вие споменахте за Дексия, Сосетия, Женерал, спестовните каси, банкия. Вашият предшественик за 50 часа намери решение на случаите, на проблемите. Чух, че има и други проблеми случаи. Как възнамерявате да подходите? И на последно място Господин Маклиери от Ирландия обвини комисията, че протаква дел, случая Ryanair, процедурата по регистрация на пътниците и дейността е в различни европейски летища. Процедурата все още не е приключила явно. Знам, че вашият предшественик е, трябваше да се откаже от някои процедури. Можете ли да ми кажете защо отнема толкова време тези процедури? Следващия оратор. Господин комисар, вие споменахте за добра практика за тези 46 е, банки, които са в процес на преструктуриране. Това е цялата лоша новина ли е, която ще получим за банките? Защото Стрес тестовете не са били достатъчно добри, за да идентифицират проблемните банки. Много често се помага на закъсали банки, без да се проучват причините за проблемите в банката, което не е справедлив подход от гледна точка на конкуренцията. Смятате ли, че дори и при разследването да се окаже, че има безотговорно поведение на управителните органи на банката, банката трябва да бъде спасена. Като си има предвид, че това ще влуши задлъжнилостта, коефициента на дълг на съответната държава. На второ място, преди да бяхте комисар по конкуренцията, вие бяхте комисар за економически и паричния съюз. Кризата се дължи на редица фактора включително и нормативната уредба, която налага комисията. Комисията като цяло поема ли отговорност за грешките в нормативната уредба? Установили ли сте погрешни нормативни актове и какво смятате да направите по въпроса? Следващия оратор – Благодаря, имам конкретен въпрос. Но искам да разгледам въпроса в по-общ план първо. А именно става дума за едно разследване, което образува комисията срещу финска дружество. Кумпум, дружество, което все още е част от групата ТСМ. Разследването все още е в ход. И не искам да издавате някаква тайна, но очевидно, че все пак това е един от най-големите производители на стомана в света и заслужава внимание като такъв. Въпросът ми е следния. Става въпрос за член 102 от договора Стоманодобивната промишленост е сектор, в който 85% от конкуренцията е извън Европейския съюз. 75% от производството е в Китай. При такива производства човек може да реши, че се консолидира един сектор, който наистина се бори за оцеляване в Европейския съюз и му се дава възможност да се възстанови да се оправи. И така, в такива случаи, как комисията намира пресечната точка между първа линия на член 101, който забранява споразумения, които водят до проблеми с конкуренцията в Европейския съюз, и втората линия, че тази забрана не касае споразумения, които водят до подобряване на конкуренцията и техническия прогрес. Благодаря. Ще отговаря на испански. На въпроса на господин Ланген. Продължителността на процедурата, антитръстовите производства, процедурата за държавна помощ. Мисля, че това имахте предвид. Значи продължителността зависи от сложността на случая, типа помощ, която е оказана или типа помощ, която иска да окаже държавата членка, а също и от сътрудничеството, помощта, която получаваме от съответната държава членка. Защото много често тя е единствено място за контакт, когато образуваме производство. Когато производството мине на по-нататъчен етап, има и други заинтересовани страни, към които може да се обърне. Но в самото начало говорим само за държавите членки. С тях поддържаме контакти. И понякога имаме сериозни затруднения при получаването на информация от държавите членки. Има някои производства за държавна помощ, които проистичат от някое изречение в решението на съда, както беше с Deutsche Post. Вчера в Брюксел споменах за една промяна в процедурата, която искам да се въведе като част от модернизация на режима на държавната помощ. Искам да има възможност за пряк контакт с субекти, които могат да ни дадат информация, ако съответната държава членка ни предоставя такава. Аз повдигнах този въпрос и представителя на вашата страна каза, че е твърдо против тази идея. Единствената, единственият контакт трябва да е държавата членка. Така че се опитам да намерим начин да запазим тази връзка с държавата членка като един от източниците на информация, но искаме да се подобри самата процедура, за да може по-бързо да се решават случаите. Що се отнася до случая Нюрнберг Ринг, постигнете напредък. Процедурата от недълго време, но се постига напредък. По втория въпрос, тестовете за напрежение не са изобщо в ресора на комисията, те са в ресора на националните органи и Европейския банков орган. Ние участваме до известна степен, но не разполагаме с пряка информация за финансовите субекти, така че не можем да извършим такива тестове за напрежението. Последният тур такива тестове показа, че тези тестове могат да бъдат подобрени определено. Не може да очаквате комисара по конкуренцията да преценява всички случаи, свързани с държавните помощи за банките. Нас интересува какво се дава на среща срещу получените средства, защото банки трябва да разполагат с жизнеспособен бизнес модел. Да видим дали банките ще се откажат от такива дейности, които са довели до банкрут, какви инвестиции ще направи, ще провери ли управленските си методи, ще извърши ли други промени. Всичко зависи от начина по който банката ще промени бизнес модела си. Точно това ни интересува нас. Плана за преструктуриране е от съответната държава членка. Оттам идва той и ние не можем да взимаме решение по този план. Не можем да променим управлението на даден стопански субект. Винаги се радвам, когато държава членка поиска да се сменят управленски органи, които не си вършат добре работата но все пак ние самите не можем да предлагаме промяна в управителни органи. Не можем едностранно да променяме управителните органи на даден стопански субект. Бе ми зададен въпрос за нормативната уредба на паричния и економическия съюз. Това е въпрос, който трябва да зададете към парламента и съвета, тъй като те определят нормативната уредба, а не комисията. Господин Глотиери ме попита за един случай, който сега се обсъжда. Мисля, че сме на втория етап, ако не се лъжа. ТИС и покупката от Ото Купен на ТИС, както казах, все още текат дискусиите и не мога да коментирам. Благодаря, господин комисар. Останаха ни е, броени минути. За това ще си е, позволя да е, кажа няколко думи. Вернер, искаш да вземеш думата? Аз зададох два въпроса още. И комисаря не можа или не пожела да отговори? Първо, за а, Баварската а, банка, а, Дексия и Сусиете Женерал и КБЦ. И от а, друга страна въпроса ми за поведението на отрасъл. А, извинявам се, извинявам се, просто ги забравих. А, когато имам срещи с вас, това просто ми идва като безусловен рефлекс. КБЦ, е Белгийската банка, изпълнява план съгласно приетото през 2009 година решение. И както вече заявих, КБЦ не споменах поименно, но а, това е а, един от примерите за освобождаване от е, активи от страна на банките в рамките на план, който се изпълнява е, напълно удовлетворително, според мен. Надявам се, че ще е, остане така и до края. Що се отнася до Баварската банка, чрез баварските органи все още не е постигнато споразумение с банката. Почти на финала сме. През последните седмици имаше някои промени в проекто плана и се надявам след един много продължителен е, процес на преговори по плана им за преструктуриране е, с многобройни участници от баварска страна и федералните е, германски органи и Европейската комисия работи много усилено, за да намерим решение. А за картелите в хранителната промишленост нямам спомен за такъв случай на европейско равнище. В доклада, както вече казах, са посочени редица примери за картелиране, по които са се произнесли националните органи за защита на конкуренцията, но с европейско измерение в хранителния сектор нямам спомен за такъв случай. Благодаря. Имаме ам, още малко време за въпроса, който а, вече ам, обсъдихме до някъде органите за защита на конкуренцията и конкретните препоръки за отделните национални органи, както и вашата бележка, че има известно изоставане. В отговор на друг въпрос, вие посочихте, че не можете да а, контролирате онова, което ние възприемаме като позиция а, в процедурата за вземане а, на съвместни решения. И това е вярно. Може би а, трябва да видим какво е взаимодействието между разпоредбите а, на а, договора по член 119 се изисква а, спазване а, е, на принципите на свободното пазарно стопанство е, и е, свободната конкуренция. Сектора на услугите трябва да бъде либерализиран и ние сме изправени пред предизвикателството дали за централните контрагенти да има пряк и безпрепятствен достъп в рамките на МИФИД – или да се изпълнят задълженията за економическото управление съгласно договора. Как ще коментирате тази взаимовръзка? Мисля, че неколкократно сме имали повод да обсъдим този въпрос. Напълно съм съгласен и вие знаете, че съвършено искрено говоря с изискването за открит достъп до услугите и максимална конкуренция – в сферата на услугите, включително е, финансовите услуги и финансовата инфраструктура. Но не мога да ви обещая, че ще успея да убедя 27-ната министри на е, финансите да подкрепят 100% предложението на Европейската комисия. тук беше посочен от един от депутатите Мифит и Мифир, изцяло отговорят, отговарят на нашите препоръки. Имаме редица препоръки към сектора на услугите като цяло, не непременно финансовите услуги само. Ние искаме държавите членки да бъдат много по-амбициозни и много по-настъпателни в изпълнението на директивата за услугите сектор – който искаме по-бързо да се върне на пътя на устойчивото, конкурентноспособно, динамично развитие. Що се отнася до а, наличния инструментариум, ние го използваме максимално и в областта на финансовите услуги. Ние работим а, по линия на контрола на а, сливанията – някои от производствата са вече в много напреднал стадий, те са известни на обществеността. Други споменах само мимоходом, че са на етап, на който ние работим усилено по тях. От регулаторна гледна точка, имам предвид парламента и съвета, и от гледна точка на комисията в изпълнителните актове. Благодаря сега задължението ми е да изчета един сложен график. Първо имаме а, представенето на вашия доклад за 2011 година. Това стана днес. Очакваме да се представи проекто доклада по собствена инициатива на 17 юли. Той ще се разгледа на 3 септември. Годишния семинар за политиката в областта на конкуренцията е на 18 септември. Изменения се внасят не по-късно от 20 септември. След това ще ги разгледаме в комисията на 15 октомври. Ще гласуваме в комисията на 20 януари 2013 година, за да влезе в пленарната зала този доклад на февруарската сесия. Виждате колко много са елементите, не само в отговор на вашия годишен доклад за конкуренцията. Много можете да кажете в допълнение към този доклад. Това е процедурата. Благодаря господин комисар, че отделихте време за всички тези въпроси. Очакваме следващите ни срещи. Благодаря. Um, right, we'll just take a couple of minutes now whilst... Само две-три минути преди да започнем да гласуваме. Имате списъка за гласуване. Опитайте картите си да видим, ако разбира се ги носите, да видим дали работи системата. Okay, um, if you could plug your cards in. Да, моля да опитате електронните си картите си, да видим дали ще работи машината за електронно гласуване. Моля ви натиснете и копчетата, с които гласувате. I can't see how many people have voted on this one. Thank you. Okay, so far I think we've got 40 cards. Така имаме 40 карти, 28 са гласували, сега 41 карти са заложени в системата, 33, 34. 35, 36, 37, 38. I never know the... Така. 38 дали има проблеми с системата или вие не сте натиснали копчето, като че ли четирима или трима всъщност още не са гласували. Сега предполагам, че вече можем да започнем. Поне един не е гласувал или гласа му не е отразен. Okay. Right. Okay. We ready, ready to go? Ready? Yeah. That's your amendments last minute. François is going to sit next to you. And... Okay. Uh, and I'm also told before we just... Преди да започнем, значи имаме 41 гласуващи и две устни изменения, които ще се внесат от господин Клинц тъй като нямаме неговите предложения в писмен вид. Можем ли да започнем? Компромис А. Yeah, this is the regulation. Става дума за регламент. Compromise A. All those in favor. Изменение на регламент. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 7 за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 да включиме думите all mechanistically в компромис С. Много ви моля тези, които са за, да включат думите all mechanistically за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Д за Просто се опитвам да видя кое след кое идва. Първо трябва да гласуваме компромиса без устното изменение. За, против, въздържали се, приема се. А сега добавяме Европейската Централна банка. За, против, въздържали се, отхвърля се. Сега компромис е за, против, въздържали се, приема се. 226-то изменение за, против, въздържали се. Струва ми се, че е приятно, но нека да проверим. Votes closed and that's carried 26 in favour, 18 against. Um, compromise F, all those... Компромис F, за, против, въздържали се, приема се. Устното изменение към компромис F. Всъщност има две алинеи, които трябва да се прибавят към компромис F за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Г за, против, въздържали се, приема се. Компромис Х за, против, въздържали се, приема се. Компромис И за, против, въздържали се, приема се. Изменение 308. Първо, самото изменение без устното изменение. За, против, въздържали се, приема се. А сега тези, които подкрепят устното изменение. За, против, въздържали се, приема се. Значи с устното изменение. Изменение 31 бих е, Бих искал да оттегля 31-во изменение. Докладчик оттегли изменение номер 31. А сега минаваме към следващото компромис. Жи с устно изменение. Първата част предлагам да добавиме в това for unsolicited rating. Така че просто искам да добавиме тези думи в началото на параграфа. Възражения не. Тогава първо да да гласуваме първата част и след това да гласуваме вашето устно изменение, както преди това. Значи първа част за, против, въздържали се, приема се и с промените, които а, предложихте, про, за, против, въздържали се, приема се. Втора част за против, въздържали се, приема се. Трета път част за против, въздържали се, приема се. 273-то изменение за против, въздържали се, отхвърля се. Компромис К за компромис К за, против, въздържали се, приема се. Сега, устно изменение, внесено от либералите, за, против, въздържали се, отхвърля се. 297 изменение, за, против, въздържали се, отхвърля се. 300 не. Отпада, казва председателката. 298 в такъв случай не. Да, 298 за против. Въздържали се. Е, НП, вие сте за. Да, приема се. 299 за против, въздържали се. Приема се 300 за против, въздържали се. Отхвърля се 301 за против, въздържали се. Отхвърля се 302 за против, въздържали се. Отхвърля се 303 за против, въздържали се. Приема се 304 за против въздържали се отхвърля се 305 за против въздържали се отпада 306 за против въздържали се отхвърля се 307 за против въздържали се Отхвърля се 309, 310 за против, въздържали се. Приема се компромис Л. Приема се. Компромис М. Приема се. 330 изменение за против въздържали се. Приема се. 331 за против въздържали се. Отново се отхвърля. 332 за против въздържали се. Приема се. 333 за против въздържали се приема се 334 за против въздържали се отхвърля се 335 за против въздържали се отхвърля се 336 за против въздържали се отхвърля се 337 за против въздържали се приема се 340 за, против, въздържали се, отхвърля се. 341 за, против, въздържали се, отхвърля се. 342 с устно изменение. Значи първо гласуваме първоначалния вариант, за, против, въздържали се, приема се. И сега а, да, като замениме думата Standardization с Harmonization. За, против, въздържали се. Приема се. 334. За, против, въздържали се. Приема се. 335. Приема се 336 за против въздържали се. Приема се компромис Н. Две части, първа част приема се, втора част са против въздържали се приема се. 367 за против 367 за против въздържали се приема се 368 за против въздържали се отхвърля се компромис О за против въздържали се, приема се. Устно изменение на Обединената левица, за, против, въздържали се, отвърля се. И компромис П, за, против, въздържали се, приема се. Amendment 30. Изменение 38, втора част, за, против, въздържали се, приема се.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 I did 38 corresponding part, which was carried. Съответната част на 38 беше прията. И сега сме на компромис Q. Да. За, против, въздържали се, приема се. 382. За, против, въздържали се, отхвърля се. 383 за, против, въздържали се, отхвърля се. 384 за, против, въздържали се, отхвърля се. 385 за, против, въздържали се, приема се. Компромис Р на две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Компромис С през една страница за, против, въздържали се, приема се. 407. 407. На следващата страница горе. За, против, въздържали се, отхвърля се. 408. За, против, въздържали се, приема се. Компромис Т. Сусно изменение. Волф, дали ще го обясниш? бих искал да се добавят следните думи. Shall, uh, uh, shall also be presented. In other words, I want to add the word... Искам да се добави думата също. Също ще се представят. Не единствено, а също. Добре, първо ще гласуваме първата част и после а, е, допълнението думата също. За, против, въздържали се, приема се. И сега думата също да се добави за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Компромис У. Две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Компромис В. За, против, въздържали се, приема се. Компромис В. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 45. За, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Хикс за против въздържали се приема се. Компромис Y за против въздържали се приема се. Изменение 44 за против въздържали се приема се 45 и е съвместимо. За против въздържали се приема се 46 за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 за, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля, но нека да проверим. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Не, греша. Прието е. 27 за, 17 против. Гледала съм го обратното. Изменение 4 за, против, въздържали се, приема се. 112 за, против, въздържали се, отхвърля се. А то така или иначе е отпаднал. И го и отхвърлихме, така че Сто и петнайсет. Не. А те всички падат. Добре. Те всички падат, ако се приеме четвъртото изменение. И 114 пада. Но не е така, защото беше прият компромис R. Не разбирам защо така се получи.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 Пето вече е паднало. 122 пада. Отиваме на 123. За, против, въздържали се, приема се. 124 пада. Изменение 6. За, против, въздържали се, приема се. И устното изменение за заличаване се внася от докладчика за против, въздържали се, приема се. Изменение 7 за, против, въздържали се, приема се. 127 за, против, въздържали се, отхвърля се. 133, сега ще го намеря, намери го. За, против, въздържали се, приема се. 127 не беше прието, така че трябваше останалите да гласуват. Добре, прав сте. Връщам се на 128. За, против, въздържали се, отхвърля се. 129. За, против, въздържали се, приема се. 130 пада, 131 също отпада. Искате да проверим 129 ли? Добре. Is everybody voting? Come on, there's lots more to vote. We're voting on 129. 129. Още четирима трябва да гласуват. Моля. Ще прекратя гласуването. Последен шанс да гласувате. Приема се. 26 за, 18 против. Добре. 133 вече гласувахме, защото прескочихме реда. Сега сме на 134, което пада и оттам отиваме на 135. За, против,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 Искате да проверя 158 ли? Добре, разбира се. 158. This is where some group swap sides again. Uh, no. Yes. 100... Да. Да, да. 23 гласа за, 19 против. Да, и имаме някаква загадка в смяната на гласовете, но както и да е. 159 за, против. Не мога да преценя. Моля ви да проверим 159. Е, Отхвърля се. Но, моля ви, е, вдигайте ръка по-ясно. Да си играем само на групи е много трудно. 160 за против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля, но ще проверим, защото до сега два пъти изгреших. Oh, yeah. Somebody's bothered to put an amendment in. We're voting it. Right. Uh, and that's rejected. 21... Да, отхвърля се 21 за, 24 против. 161 за, против, въздържали се, Приема се 163. За. Против. Въздържали се. Приема се 160. А. 162 пада, ако разни други са прияти. Сто шестдесет и две пада. 164 също пада. 165 сега. За, против, въздържали се. Отхвърля се. Не, не отиваме на 171. То беше отхвърлено. 168 за, против, въздържали се, отхвърля се. 169 за, против, въздържали се, отхвърля се. 170 за, против, въздържали се, моля ви да проверим 170-то. Надявам се всички да са гласували. Моля, прекратете гласуването. Приема се 27 за, 19 против. Вървим добре. А защо така са го написали, пита председателката. Wasn't fell. Okay, that's fine. No. So we just just just cross checking on the. Да. Уточняваме логиката на бележките. Добре. Изменение 171. То пада, защото компромис N е прият.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 88 и 89 падат. 11 пада. 12 за, против, въздържали се, приема се. 13 за, против, въздържали се, приема се. 190 за, против, въздържали се, приема се. 191 за, против, въздържали се, приема се. 192 за,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 That's 36 in favor, 5 against. 36 за, 5 е, против, 3 въздържали се. Сега гласуваме законодателната резолюция. Моля, гласувайте. Моля, гласувайте. Ще прекратя сега гласуването. 37 за, 5 против, 4 са се въздържали. Още не сме приключили, защото имаме сега директивата. Компромиса за, против, въздържали се, приема се. Изменение 2 за, Изчаквам Жан Пол. Изменение 2 по директивата. Против, въздържали се, приема се. Десето изменение за, против, въздържали се, приема се. Компромис Б за, против, въздържали се, приема се. Изменение 12 за, против, въздържали се, приема се. Четвърто за, против, въздържали се, приема се. 9. За, против, въздържали се, приема се. 13. За, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис С. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 7. За, против, въздържали се, приема се. Осмо За, против, въздържали се, приема се. Гласуваме текста с внесените по него изменения. Още един трябва да гласува. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 39 за, 3 против, 4 въздържали се. Гласуваме законодателната резолюция. Още трима не са гласували. Един. Край на гласуването. 39 и 38 за, 3 против, 4 въздържали се. Поздравления, Леонардо! Леонардо, искате ли да вземете думата, да потвърдите дали искате да започнете преговори на първо четене? Благодаря, госпожо председател. Предлагам да започнем незабавно преговори. Но искам да се възползвам от възможността и да благодаря на всички колеги, особено на докладчите в Сянка и техните сътрудници. Искам да спомена особено господин Поташ, с който започнахме работата заедно. За съжаление, не успяхме да я свършим заедно. Искам да благодаря и на секретарията Клер и Франсуа за търпението им и компетентността им. Все още има много работа, но това, което свършихме до момента е чудесно начало. Благодаря. Благодаря, казва председателя. Ако няма възражения, В съответствие с стандартната процедура ще назначим екип за воден на преговори, в който участват председателя, докладчика, докладчите в сянка. Мандата ще е доклада, който току-що гласувахме. И разбира се, ще дадем информация на комисията и на координаторите. Ако присъствате на точка съобщение на председателя, ще чуете какво става. И така, благодаря. Минаваме на 14 точка. Европейската статистическа програма за периода 2013-2017. Готови ли сме? Хубаво. Първо изменение. Становище, бюджет за, против, въздържали се, приема се. Второ, Комисия по бюджета за, против, въздържали се, приема се. Първо на заетостта за, против, въздържали се, приема се. Трето, бюджетна комисия за, против, въздържа... против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля. И така минаваме на второ изменение. Комисия по заетост за, против, въздържали се, приема се. Четвърто бюджет е за, против, въздържали се, отвърля се. Десето за, против, въздържали се, приема се. Пето бюджет за, против, въздържали се, приема се. Комисия по заедост 3 за, против, въздържали се, приема се. Компромиса за, против, въздържали се, приема се бюджет. Шесто. Тук пише не е съвместимо с А, компромиса или 11. Четвърто, четвърто изменение. Комисия по заетост. Нали така? Четвърто. Заетост. За, против, въздържали се, приема се. Пето. Заетост. За, против, въздържали се. Мисля, че се приема но да проверим. Всичко зависи от Алде, които не се вдигнаха ръка. Явно сте вдигнали тайно, защото аз нищо не видях. <laughs> И така, гласуваме. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 25 на 18.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 Второ изменение. За, против, въздържали се, приема се. АЛДЕ, устно изменение А. За, против, за, против, въздържали се, мисля, че се приема. Д. Не. Заетост, шесто изменение. За, против, въздържали се, приема се. Компромис Д в латинско за, против, въздържали се, приема се. Бюджет 12 за, против, въздържали се, приема се. Бюджет 13 за, против, въздържали се, приема се. Бюджети 14 за, против, въздържали се, приема се. Бюджет 15 за, против, въздържали се, приема се. Заетост 7. За, против, въздържали се, приема се. Тук пише не е съвместимо с пето изменение. Какво стана с пето? Добре, ще ми се тези инструкции да следват една и съща логика. Както и да е. 18. За, против, въздържали се, приема се. Пето отпада. Отиваме на 16-то. За, против, въздържали се, приема се. Заетост 8. За, против, въздържали се, приема се. 19. За, против, въздържали се, приема се. Заетост 9. За, против, въздържали се, приема се. Компромис Е, латинско за, против, въздържали се, приема се.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 Заетост 10. За, против, въздържали се, приема се. Бюджет 18. За, против, въздържали се. Да проверим. Комисия по бюджет 18. Изменение. Every voted. Votes closed. Край на гласуването. 30 на 12. Приема се. Компромис Хаш. Първа част. За, против, въздържали се. Приема се. Втора част. За, против, въздържали се. Приема се. Бюджет 19. За, против, въздържали се. Приема се. Заето 17. За, против, въздържали се. Приема се. I in favor against abstention. Компромис И. За, против, въздържали се, приема се. Сега гласуваме устното изменение на консерваторите и реформаторите. За, против, въздържали се. Резултатът не е ясен. Мога ли да проверя? Has everybody voted? I'm closing the vote. Vote's closed. Край на гласуването. Отхвърля се. 21 за, 22 против. Устно изменение С. Второ устно изменение за, против. Какво става с НП? Вие сте за. Да проверим електронен режим на гласуването като бе малко объркващо. Приема се 26 за, 18 против. 29 за, против, въздържали се, отхвърля се. 300 за, против, въздържали се, приема се. 20 бюджет за, против, въздържали се, приема се. Устно изменение Д латинско за, против, въздържали се, приема се. 31. За, против, въздържали се, приема се. 9. За, против, въздържали се, приема се. Заетост 12. За, против, въздържали се, приема се. Бюджет 21. За, против, въздържали се, приема се. Бюджет 22. За, против, въздържали се, приема се.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 14 заетост. За, против, въздържали се, приема се. Заетост 15. За, против, въздържали Против, за въздържали се. Да проверим 15. Защото нещо не ви се вдигат ръце. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 24 за, 19 против.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 Край на гласуването. Приема се 23 за, 20 против. Заето с 24 за, против. Въздържали се. Електронен режим на гласуване 24. Vote, Още двама не са гласувани. Един. Край на гласуването. Приема се. Резултатът е също 23 за, 20 против. Заетост 25 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 22 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 39 за. Против. Въздържали се. Приема се. Заетост 23 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 40 за, против, въздържали се, приема се. Заетост 26 за, против, въздържали се, отвърля се. Заетост 27 за, против, въздържали се, приема се. 41 за, против, въздържали се, отвърля се. 28. Ще проверя 41. Много трудно е да се види какъв е резултата. And that's carried by one. Приема се с един глас повече за. 28 заетост за, против, въздържали се, приема се. 42 за, против, въздържали се, приема се. Заетост 29 за, против, въздържали се, приема се. 43 за, против. Социалисти изобщо не дигат ръка. Не мога да карам по списъка инструкциите в него. Моля да вдигате ръце. 43 за, против, въздържали се, приема се. Заето с 300 за, против, въздържали се, приема се.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 34-то заетост. Да опитаме отново. За. Против. Въздържали се. Отвърли се. Добре, ще проверя. Oh, така и не мога да видя как гласуват Алде. Това ми е проблема, дължа да кажа. Ако можете да вдигате по-високо ръце, мисля, че Мариям... Mariam закрива Олаф и не виждам какво правя. Заетост с 35-то. За, против, въздържали се, приема се. 46-то. За, против, въздържали се, приема се. Заетост 36-то. За, против, въздържали се, приема се. Сега имам нова последна страница. Заетост 37. За, против, въздържали се, приема се.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 Гласуваме законодателната резолюция сега. Внимавайте с това единодушие. Продължавайте да гласувате. Давайте, още малко остана. Натиснете бутончето. Още четирима не са гласували. Всички ли гласуваха? Има трима, които не искат да гласуват. Ще гласувате ли? Спирам гласуването. Край на гласуването. 40 за. Няма против. Докладчика, искате ли да вземете думата относно споразумението на първо четене? Едвард? Yeah. I can confirm there will be a first reading. Uh, right, so... Потвърждавам, че ще има първо четене. Добре. В такъв случай състава обичайния председателя, докладчика, докладчица в сянка, мандата е доклада, който току-що гласувахме. Ще дадем обратна информация на координаторите на комисията, както правим обикновено. Шаран, един въпрос. Когато имате 10 паралелни триалога, извинявайте, но не ви чувам. Само искам да разбера нещо. Ако имате 10 паралелни триалога, 11 е безплатен? And get one free, yes. 10 получавате един безплатен. Yeah, I don't think I'll be seeing any of you for a while um, apart from in trialogue. Uh, right, we... Мнозина от вас няма да се виждам за дълго време, като изключим срещите в рамките на триалога. Сега минаваме на следваща точка. Ще ми се да знам каква точно бе тя. Финансовите отчети. Замъгли ми се погледа от цялото това гласуване и така. Доклада на Клинц. Изменение 1А. Оттегля се. Седмо изменение за. Против въздържали се. Приема се. Осмо за. Против въздържали се. Приема се. 49 за. Против. Нека да провериме по електронен път 49-то изменение. Започнете гласуването. Okay, Край на гласуването отхвърля се 18 за 21 против 50 изменение за против. Въздържали се. Струва ми се, че е отхвърлено с същия брой гласове. Нека да провериме. This is Is there, I can't, oh. That's carried. I, I'm, I'm not... Приема се. Още веднъж, ако обичате, тъй като, тъй като прекратихме гласуването преди трима да последни членове да са подали своя глас така. Много ви моля, гласувайте. Още двама души трябва да гласуват. Край на гласуването. Uh, and that's still carried by one vote, so that was all right. Така, при всички случаи, да, по, по... приема се с един глас в повече. 51 изменение за против. А, може ли да, да видим какво правят социалистите? Още веднъж, ако обичат. За, против, приема се 52 за, против, да провериме 52 изменение. Край на гласуването. Отхвърля се с... Има един глас по-малко от необходимото. 53, 54 Напротив. Отхвърля се също. Проверяваме. Идваме 54. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Девето изменение за против, въздържали се, приема се. 55-то за против, въздържали се, отхвърля се. Компромис А за против, въздържали се, приема се. 11-то изменение за против, въздържали се, приема се 12 за против, въздържали се. Приема се 56-то за против. Въздържали се. Отхвърля се 57 за против. Въздържали се. Не става ясно. Нека да проверим по електронен път. 57 изменение. Has everybody voted? Votes closed. Край на гласуването. Отхвърля се. Again, so it wasn't all that confusing in the end. 59 за против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 въздържали се, приема се. In favor, against, abstentions carried. 71 in favor. 70-то приема се, 71-во за, против, въздържали се, приема се. 74-то отпада. 73-то за против въздържали се приема се. 75-то за против въздържали се приема се. 77-мо отпада. 78-мо за против въздържали се приема се. 79-то за против въздържали се отхвърля се. 80-то за против въздържали се приема се. Компромис Б. За, против, въздържали се, приема се. Компромис С. Гласуваме в две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против. Въздържали се, струва ми се, че е отхвърлена втората част, но нека да проверим. Has everybody всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се 18 за, 20 против. А сега ще гласуваме компромис Д. За, против, въздържали се, приема се. Компромис Е. За, против, въздържали се, приема се. 117 изменение за против въздържали се. Как гласуват консерваторите реформисти? За против въздържали се. Трябва да проверим как се разпределят гласовете за 117. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 118 изменение. За, против, въздържали се. и Отхвърля се. 119 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 120 Компромис F за против въздържали се. Приема се 104 за против въздържали се. Струва ми се, че приема. God, ще е they Край на гласуването. Отхвърля се. 141, извинявайте, то е също, значи 144, казва председателката за против, въздържали се. Отхвърля се 146 изменение за против, въздържали се. Приема се 149 за против въздържали се приема се 152 за против въздържали се отхвърля се 158 за против въздържали се приема се компромис Г за против въздържали се Приема се. 173-то изменение за против въздържали се. Приема се. 174-то за против. Така, значи следващите две отпадат. 87 за против въздържали се. Приема се. Следващото 176 за против въздържали се приема се. 177 за против въздържали се приема се. 179 за против въздържали се отхвърля се. 180 за против въздържали се отхвърля се. Компромис хаш за против въздържали се приема се 25-то изменение за против въздържали се приема се 26-то за против въздържали се ще трябва да проверим 26-то Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 27 за против, въздържали се. Отхвърля се. Второ изменение. <laughs> За против, въздържали се. Приема се. 28 за против. Въздържали се. Отхвърля се. 29 за против въздържали се, отхвърля се. Трето за, против, въздържали се, приема се. Четвърто за, против, въздържали се, приема се. 30 за, против, въздържали се, отхвърля се. 31 за, против, въздържали се. Как гласуваха социалистите? 31. Край на гласуването. Отхвърля се. 19 за, 20 против. Компромис и за против въздържали се приема се. Компромис жи за против въздържали се приема се. Компромис К за против въздържали се приема се. И сега цялата проекторезолюция с измененията. Всички ли гласуваха край на гласуването? 35 за и 4 въздържали се. Няма гласове против. Няма да е необходим трилог. Yes.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 против, въздържали се, приема се. 32 за, против, въздържали се, приема се. Компромис Б. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Нека да го проверим. Моля, гласувайте. 30 гласа имаме, още един трябва. Край на гласуването. Отхвърля се. 17 за, 20 против. Надявам се да сме били последователни. 45-то, което можем да гласуваме заедно с 46-то и 47-то. За, против, въздържали се, приемат се. Трето изменение. За, против, въздържали се, отхвърля се 48 за, против, въздържали се, приема се 49 за, против, въздържали се, приема се 4 за, против, а, то пада, да, извинявайте, 50 за, против, въздържали се, приема се 51 за, против,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 и то се приема. 61 за, против, въздържали се, отхвърля се 62 за, против, въздържали се, отхвърля се 63 Устно изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис С за, против, въздържали се, приема се.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 Приема се 20 за, против, въздържали се, отхвърля се. 21 за, против. Е, не знам социалиста как гласуваха по 21. За ли гласуваха? Добре. Добре, тогава се приема. Сега гласуваме текста с приятите изменения. Моля, гласувайте. Ooh, has everybody voted? Votes closed. 34 in favor. Добре, 34 гласа за, 1 против, 3 е, въздържали се. Браво! Не сме приключили. По точка разни нямаме нищо. А следващото ни заседание на 25 юни, понеделник. Благодаря на всички.